Добър ден. Нека да започне, моля ви. Please, be silent and be seated. Моля за тишина и сериозно отношение, колеги. Good afternoon. Добър ден. Каква седмица само мина? Имахме изведнено заседание и на комисията понеделник и вторник по граждански свободи. Сега имаме заседание и в четвъртък след пленарното заседание. Така че нека да започнем и да направим всичко възможно, за да си свършим работата. Първо искам да ви напомня, че днес след трябва да гласуваме така че трябва да си подготвим електронните карти за гласуване. Много ви моля, тези от вас, които са ги забравили в пленарната зала, обадете се на вашите асистенти да изтичат да ги вземат максимално бързо. Then we move to point number one. Преминаваме към точка първа, а именно приемане на дневния ред. Uh. Имаме предложение по точка 6 от докладчика, което всъщност е право на информация в наказателните производства. Госпожа Сипел е докладчик. Точката се отлага за следващото заседание на комисията Либе. След това по седма точка – тъй като липсват на необходимите документи от съвета, свързани с е, приемането и присъединяването на България и Румъния към шенгенската система. Днес само ще направим втора размяна на мнение по тази тема. Проекто доклада ще бъде предоставен максимално бързо, веднага след като ни се предостави съответната информация. Ние непрекъснато водим разговори с съвета, настояваме за значението на тези документи. Без достъп до тях няма да можем да подготвим доклада. И а, докладчикът Коейо ще ни информира по този въпрос. След това, директивата, свързана с малтретиране, сексуално малтрениране на деца, детска порнография и съответно рамковото решение отложено за извънредното заседание, което ще се проведе на 14 февруари. Имате ли нещо против в тези промени? Не, в такъв случай тези промени се приемат и сега. По отношение заседанието за заплануваното за днес заседание на координаторите. То също се предлага да бъде отложено по отношение на спешни въпроси, които възникнат, моля, ще използваме веднага писмената процедура. След това Одобряваме протокола от предишните заседания. Няма никой против. В такъв случай продължаваме напред. И това е четвърта точка по отношение дидната процедура за подаване заявление за разрешение за пребиваване и работа. Докладчика колегата Вероник Матия. Моля, имайте предвид, че това досие се нарича единно разрешение, но на миналото ни заседание решихме да се займем с законодателния текст по отношение на отхвърлянето в пленарна зала на заявлението за единно разрешение. Тази информация ни е предоставена на комисията и съобразно процедурата, създадена в 50, постановена в 50 член от правилника, се направи обструкция по отношение на члена 56, който обсъждахме в комисията понеделник след обяд. Следователно, комисията по заетост и председателя й са представили на господин Бузек, председателя на Европейския парламент, искане за уточнение и окончателна интерпретация, която следва да се направи от съответно компетентна служба, която да ни осветли по тези въпроси. Комисията АВКО по отношение на член 56. Точка 3. Така че, тъй като има подобно искане, ние, е, в зависимост от правилника, трябва да представим нашия доклад е, в двусмесечния срок, така както предвижда въпросния член. Следователно, предлагам ние да започнем с гласуването, така както е, е оказано в 7 и 16 член – нещо, по което ние се споразумяхме и имаме решение от миналото заседание. Имате а, процедурен въпрос или някой желая думата? Така ли? По отношение на последното, казано от вас, а, моля за търпение. Нека да получим съответното тълкуване от АВКО. Това ще стане следващата седмица. Ще имаме тяхното становище. Така че нека да следваме онова, което изискваме. Е, не ни задължава подобно правно мнение, но нека го изчакаме следващата седмица, за да можем да действаме съобразно, да изискваме съответно е, единено гласуване, да не стартираме различна процедура, да гласуваме по обикновената процедура, но нека да го отложим до получаване на правното становище. Няма да отваряме дебат, просто да решим дали да отложим или да не отложим това гласуване до получаване информацията от АВКО. Ако се приеме без дебат, просто можем да продължим с гласуването, когато получим това становище. Благодаря. Ето ви едно а, предложение от господин Мораес от социалистите. Той е координатор. Тоест, предложението е да гласуваме по тази процедура, този процедурен въпрос за отлагане Господин Еварес, и вие ли имате процедурно изказване? Окей. Okay. Добре. Тогава гласуваме по така направеното предложение за отлагане и изчакване на мнението, което изискахме от Комисията по заедост Както току-що обясних е, нещата във връзка с писмото, изпратено до господин Бузек, за да се уточни всичко по отношение съдържанието и значението на член 56. Гласуваме, отлагаме ли гласуването на документа или не. Следващата седмица очакваме мнението. И така, подлагам на гласуване предложението. You got problems? Any, uh, now you, you... Проблеми ли има? It's not working, or whose card is not there. Не, нечия карта не работи. Край на гласуването. 19 за, 30 против. Колко членове гласуваха с ръка? Един, защото липсва картата. Значи 20 на 30. Ще продължим в такъв случай с предвиденото гласуване на измененията, така както те са представени сега. Article 7. Член 7 Едно. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. 45 plus. 45 за, 3 против. Приема се. 16 член. Моля, гласувайте. Apparently there is one plus PP. Един глас повече от НП има. So, we got... The, the vote is closed. No. Край на гласуването. Yes. It's 46 plus. 46 за, 2 против. Всъщност 47. Трябва да добавим гласа на господин Кашман. И 2 против. Приема се. Напомням ви, новия краен срок Yes, I see. Moving to point number five. The establishment... Пета точка. Създаване на Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, преработен вариант, ориентиращо гласуване – сега продължаваме именно с това гласуване. Господин Маковей е докладчик по този доклад. Нека да гласуваме, за да предоставим мандат е, на докладчика, за да може да води дискусиите с съвета. No, I don't have it. Oh, okay. I don't have it. Where's the Продължаваме с гласуване. Изменение пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ще гласуваме с ръка. Разполагате ли с списъка за гласуване? Everything okay? Thank you. Thank you. Okay. Amendment 29. 29-то изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6. то За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Моля за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 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. 14 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34. Пада. 5. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37 и 38 са идентични. Гласуват се заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Against. Против. Въздържали се. Приема се. 18. За против, въздържали се, приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то. Пето пада. 46-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 За. Против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 против, въздържали се, приема се. 27 пада, четвърти компромис, за, против, въздържали се, приема се. 28 пада. Сега гласуваме върху проекто резолюцията. Точките 20-21 са еднакви. Това е по точка 2. Изменение 20-21 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. 23 и 24 са отеглени. така че нека да гласуваме върху целия текст с измененията за електронно гласуване, моля. За протокола, моля гласувайте. Край на гласуването. И имаме пак един повече от НП. So, Край на гласуването. 44... 44 за, 3 против, 3 въздържали се. Приема се. Господин Маковей, вота е минал. And point number six has... Шеста точка се отлага. И сега преминаваме към седма точка по отношение пълно прилагане разпоредбите на достиженията на правото от Шенген за Република България и Румъния. Докладчика ще ни разкаже как стоят нещата. Много моля за тишина в залата. Така ще можем да работим. И освен това, по-бързо ще си свършим работата. Мисля, че всички трябва да мислим за това, че ще пътуваме към къщи. Така, господин Куейо. Колеги, уважаеми колеги, нека да изслушаме докладчика Куейо. Имате думата. Thank you so much, President. Благодаря, господин председател. Помолих службите да предоставят на всички колеги, кратък документ, в който е изложена настоящата ситуация. Надявам се, че в момента ви се раздава този документ. В него се съдържа общо изложение за настоящата ситуация. Ще се спра върху три аспекта. Първо, по отношение на ускореното производство – Бих искал да благодаря на всички колеги за това, че се съгласиха да приложим по изключение тази процедура. Става дума за ускорената процедура, при която се използва единствено английската редакция на текста, за да се избегне отлагане във времето поради а, необходимостта от писмен превод и за да се вместим в рамките на работата на съвета по правосъдие и вътрешен ред. Неговото заседание предстои на 24 и 25 февруари. Както знаете, на парламента не бяха предоставени необходимите документи. Имам предвид докладите за оценка за България и Румъния, както и препоръките отправени и към двете държави. Имам предвид информацията за настоящото положение във връзка с прилагането на тези препоръки от България и Румъния. Знаем също така, че съветът по правосъдие и вътрешен ред на 24 и 25 февруари не възнамерява да вземе решение за присъединяването на двете държави към шенгенското пространство. На дневния ред на съвета е включено единствено обсъждане на настоящото положение в двете държави. За това вече не е необходимо да прилагаме ускорената процедура. Затова предлагам да се придържаме към обичайната процедура, която налага и необходимост от осигуряване на писмен превод към всички официални езици. На второ място искам да се спра върху достъпа до документи. Съгласно договора, Европейският парламент трябва да получи достъп до цялата необходима информация, за да може да изиграе напълно своята роля в рамките на процедурата. Решението на съвета на, извинете, на съда на Европейския съюз също е в този дух. Господин председателят на 16 декември миналата година в писмо до съвета помоли да бъдат предоставени на Европейския парламент необходимите доклади. Отговор бе получен на 25 януари с доста голямо закъснение в отговора се излагаше, че документите могат да бъдат представени на председателя, на докладчика и на координаторите на политическите групи. Бе посочено също така, че достъп до документите ще бъде осигурен в затворено помещение в сградата на съвета. Бе посочено също така, че след това не трябва да се прави никакво пряко позоваване на съдържанието на документите по време на открити заседания. Тогава възниква въпросът какво ще запишем в докладите си за тези две държави, ако не можем да използваме никаква информация от съдържанието на докладите. Посочвам още веднъж, че съветът предоставя на Европейския парламент много по-малко информация в сравнение с 2007 година, например. Преди 4 години Европейският парламент трябваше да излезе със становище относно присъединяването на 9 държави към шенгенското пространство, сред които Полша, Словакия, Словения и Малта. В момента съветът ни предоставя по-малко информация, отколкото преди 4 години. Преди 4 години, преди влизането в сила на договора от Лисабон. Искам да подчертая това, защото според мен това е неприемливо. Съветът подхожда много по-малко ефективно, отколкото когато още нямахме договора от Лисабон. А сега, когато той е в сила, трябва да бъде спазван. През 2007 година информацията е изложена в документа, който помолих да ви бъде раздаден. Съветът изиска от всички членове на Комисията по граждански свободи да се запознаят с пълното съдържание на докладите за оценка за съответните държави. Бе изискано от парламента да се запознае и с заключенията по тези доклади. Заключенията от своя страна бяха декласифицирани и предоставени на парламента. Доколкото разбирам, господин председател, съветът ще предостави на парламента достъп до необходимите, парламент, до необходимите документи, извинете. Но на срещата на докладчиците в Сянка възникна следният въпрос. Ако съветът не ни предостави документите до края на 2011 година, то до безкрайност ли ще трябва да чакаме? Нашето решение е ясно. Не трябва да чакаме до безкрайност. Трябва да поставим срок. В рамките на този срок ще изчакаме съветът да ни предостави доклада. Ако не получим нищо до изтичането на този срок, то ще трябва да заявим, че не можем да направим оценка на изискванията за сигурност. Тоест няма да разполагаме с достатъчно документи, за да излезем със становище. И с това ще приключим процедурата за консултации и така съветът няма да има извинение, няма да може да каже, че не може да излезе със становище, тъй като ние не сме излезли със становище. Предлагам да определим срок на съвета до 2 май. Надявам се, господин председател, че до тази дата съветът ще ни предостави документите за Румъния и България, така че да можем да приключим процедурата по консултации по възможно най-добрия начин. Ако обаче не ни бъдат предоставени документите в срок, то трябва да процедираме така, както предложих и със съгласието на докладчиците в сянка. Благодаря за точното обяснение за това как стоят нещата. Без съответното институционална подкрепа ние, нашата комисия, Разбира се, включително и председателя, когато става въпрос за правомощията на Европейския парламент, следва да изслушаме членове на комисията, които желаят думата. Господин Ансо, най-напред raportor Coelho pentru extraordinara. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Коелю за неговата изключително добра работа. Той полага огромни усилия, за да излезем от задънената улица. Да, по отношение на съвета се намираме в много трудна ситуация. Не е нормално да попадаме в подобна ситуация. От името на моята група на социалисти и демократи мога да кажа, че ние подкрепяме изцяло линията, очертана от докладчика. Може би съм революционер. Наистина трябва да предприемем е, всички възможни стъпки, за да а, променим тази позиция на а, съвета. Ние имаме нови правомощи съгласно Лисабонския договор и те трябва да се зачитат от съвета. Разговарях вече с докладчика, който ми каза, че не е възможно а, да се оплачем от съвета в е, съда в Люксембург, но можем да сезираме Европейския омбудсман, защото просто не можем е, да оставим съвета да си прави каквото си иска. Господин Маринеско. Да, господин председател. От моя страна аз също ще благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка, на координаторите, на всички членове на комисията за това, че те се съгласиха да променим характера на процедурата да възприемем бързата процедура, за да можем преди срещата на министрите на вътрешните работи и на правосъдието да представим нашето становище пред съвета. Но ето, че и това не води до резултат. Миналата седмица бе прият е, доклада за напредъка на Румъния. Румъния е изпълнила всички критерии. Господин председател, вие в писмо поискахте всички документи относно България и Румъния, но съветът е, отказва да ги предостави. Според мен е, това е опит да се проточи и отложи взимането на решението. защото в дневния ред въпросът за нашата молба за достъп, за неограничен достъп или пълен достъп до документите е насрочен за 9 февруари. И, както и докладчикът казва, ние не можем безкрайно дълго да чакаме, докато съветът изпълни задълженията си относно предоставянето на достъп до документите. Членовете на комисията Либе трябва да познават естествено документите и цялата информация, за да могат да изразят становището си. Сега, по отношение на предлагания крайен срок 2 май. За мен лично това е, е късна дата А, аз лично бих е, предпочел да сменим тази дата, този крайен срок. Ако съветът е, не ни предостави документите, а същевременно България получи добра оценка при е, след поредната проверка и е, в доклада, е, за състоянието на нещата в България, бих е, предложил просто крайния срок да е през март. Също времено е, знаем, че има писмо, подписано от е, двама министри, което бе цитирано много често в вестниците. Значи, това писмо на министрите се появява навсякъде по вестниците или най-малкото една информация за него се получава, а след това на нас пък ни се отказва информация по същество. Също времено ние се нуждаем от тази информация, за да представим нашето становище. За мен това е загадка и аз бих искала да я разкрия. Вебер, благодаря. Като докладчик Сянка, позволете най-напред да благодаря на докладчика Карлос Коелев за всичко, което той направи. Наистина много усилия влага и много ясно днеска ни каза. Документа, който ни е предоставил е много добър. И той е, показа максимално гъвкав подход дискусията с парламента, с съвета. Така че като докладчик в Сянка искам да кажа, че за мен е голямо удоволствие да работя с него трябва да отграничим две нива на дискусията. Първото, какво правим конкретно с това досие за Румъния и България, присъединявате им към шенгенското пространство? Разбира се, очевидно, тъй като съвета няма да взима решение, тази процедура не е нужна. Но по отношение 2 май, наистина възможно е до края дори на сегашната ни сесия да а, се надяваме, че съвета ще може да вземе решение да приеме двете страни. Другото ниво на дискусията е по принципни въпроси. Отново институционалното сътрудничество между съвета и Европейския парламент. Преди две седмици, даже 10 дни, бях с Алде, в Будапеща с координаторите и ръководителите. Там имахме среща с господин Орбан, премьера и по-настоящем председателстващ Европейския съвет. Повдигнахме този въпрос на неговото внимание, получихме неговите уверения, че напълно разбира в качеството си на 20 годишен депутат, напълно разбира, че депутатите трябва да имат достъп до документи преди да гласуват. Това е нормално. Обаче, отговора, който получихме от унгарско високите представители, много далече от обещанието, което ни бе дадено. Е, разбира се, видях и в писмото до господин Орбан, написано от господин Дол. Но, както и да, е, тъй като вече не бързаме толкова много, нека да насочим вниманието си и да продължим борбата с съвета защото е, очевидно съвета иска да изгради прецедент, което означава, че ние като Европейски парламент се намираме в някаква процедура, каква е точно съвместно взимане на решение, гласуване на някакво становище, но както и да е, съвета изглежда си прави своите правила. Не мисля, че това е справедливо. След е, лоялното сътрудничество, меж... след като лоялното сътрудничество между институциите е е, много важно и то трябва да бъде уважавано. Така че нека се върнем лично към господин Бузек, който да се свържи с съвета лично и да се приключи този въпрос по един справедлив е, за Европейски парламент начин. Благодаря. Председателя, благодаря. Да, това беше и решението на координаторите. Виждам е, вече колко хора искат думата и виждам, че между нас няма несъгласие. Ние настояваме по отношение именно уважаване на Европейския парламент на почитаемите депутати, когато те си изпълняват своите задължения. Така че много ви моля, помогнете ни с времето. Нека спазим графика сега, госпожа Интвелт има думата. Благодаря, ще бъда съвсем кратка. Съгласна съм с всичко казано до сега от колегите. Приветствам е, възприятия подход от докладчика. Искам само да добавя, че не става въпрос само за Европейския парламент, който има право да има достъп до информация, но и хората в Европа, хората в България, в Румъния има това право. И аз съм изумена че редица държави членки са пре направили тази тема шенгенска въпрос на вътрешна политика и това е много лош прецедент. Мисля, че тази дискусия не трябва да се замърсява, така да се каже, с а, разговори, които нямат нищо общо с шенгенското право. Националните а, правителства трябва да имат своите отговорности. Много сте прави в предложението и трябва да направим всичко като Европейски парламент. Процедурата да бъде развита по подходящия начин, като се прилагат критериите по еднакъв начин към всички граждани и държави членки. Благодаря. Госпожа Госпожа Неделчева. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да изразя своето съгласие с докладчика господин Коелю за това, че съвета поставя Европейски парламент в една изключително деликатна ситуация. Мадам Нелчева, Apparemment, il y a un problème avec l'interprétation. Je peux pas? le faire en français alors. Non, est arrangé. C'est déjà réglé, monsieur le Président. C'est arrangé. Vous pouvez continuer en bulgarien. Благодаря на докладчика и за ясното представяне на досието, за състоянието, в което се намира досега отношенията със Съвета и за документа, който ни раздаде. и Бих искала наистина да го подкрепя за стратегията, която той предлага, с фиксиране на точна дата, с която Съветът да се съобрази и ни изпрати докладите. Искаме това, което виждаме всички, е, че липсата на прозрачност води до две изключително негативни последствия. Най-напред стигаме до изключителни спекулации с темата. Спекулации достатъчно е да погледнем в медиите и в България, и в Румъния, но и в останалите страни членки. Всичко това води и до изключително голямо объркване и сред българските, и сред румънските граждани, които имат своите права и които очакват европейската солидарност да бъде приложена на, на, на истински терен, това не е от полза за никой. И второ, бих искала да кажа, че липсата на прозрачност още веднъж страда най-вече атмосферата на коректно сътрудничество със Съвета и това, което ние имаме като претенции към тях, поставя изцяло под внимание нашата роля на Европейски парламент, легитимността на нашите права, защото нека не забравяме отново, европейските граждани чакат и от нас тази информация и за това изцяло бих искала да подкрепя и докладчика и колегите в духа на това, което казаха, да бъдем, да устояваме своята позиция и съвета да се съобрази с правата, които са изцяло легитимни на Европейския Европейски парламент. Thank you, Mr. Sogor. Благодаря, господин председател. Като действащ координатор на НП, заявявам нашата подкрепа за България и Румъния в техния стремеж към присъединяване към шенгенското пространство. С това изразявам и становището на цялата група. Председателят, благодаря ви, госпожа Бауер. Благодаря. Ще се опитам да съм също толкова кратка, колкото и колегата. Съгласна съм с госпожа Вебер, че въпросът има два аспекта, две измерения. От една страна проблема по същество. Няма да говоря по същество, тъй като вече немалко дискусии проведохме по тази тема. Имам усещането, че ситуацията е доста подобна на ситуацията, на която бяхме свидетели при последното присъединяване на нови държави към шенгенското пространство през 2007 година. Това, което е доста разочароващо е, че дори след влизането в сила на Лисабонския договор имаме по-малко информация, отколкото през 2007 година. Това е наистина един много сериозен проблем. Ясно ми е, че имаме редица основания, господин председател, да изискаме обяснение. Защо? Защото нашата ресорна комисия вече не веднъж е била изправена пред подобна ситуация. Имаме и редица основания за прилагането на такава процедура и от господин Бузек. Затова бих помолила вас и координаторите да решите кой точно ще изиска обяснение. Защото, може би, не за пръв път ще бъдем в подобна ситуация, това ще се повтаря и в бъдеще. И за това още от самото начало трябва да имаме яснота във връзка с обмена на информация между парламента и съвета. И тук не трябва да се намесва председателството, трябва да излезе със становище съветът. Председателят, да, имате право, обсъждали сме въпроса на заседания на координаторите. Помолили сме господин Бузък в качеството си на председател на Европейския парламент да повдигне този въпрос пред съвета от името на целия парламент. Господин Тавариш. Максимално кратък ще бъде. Не съм докладчик в Сянка. Но каквото казаха колегите ми и съответно Корнелия, която е докладчик, ми дава възможност да говоря като координатор на политическа група и бих искал да кажа следното. Тук има два важни въпроса. Политизирането на достъпа на България и Румъния до Шенген и съответно трудностите, които се създават по отношение достъпа до документите за парламента. Съжаляваме, че съществуват тези два проблема. Искаме да изразим подкрепата си към нашия докладчик, към вас, господин председател на комисията. Така че, в крайна сметка, надявам се, независимо от политическите ни различия, да стане ясно това послание да достигне до съвета от името на Европейския парламент. Въпросът с достъпа до документите и да не се политизира присъединяването на България и Румъния към Шенген. Благодаря, господин Алваро. Благодаря. Съвсем накратко, защото аз също съм съгласен с казаното от господин Клейо. Важно е да се посочи и това, въпреки че може би няма правно изискване по отношение на членството прав... разлика между членството в шегенското пространство и в други правни възпо... въпроси, нека да кажа нещо, с което да бъде съвсем ясно. за България и Румъния това пространство трябва да бъде достъпно е, моля ви, не се обаждайте веднага на господин е, Путин. Аз е, просто направи грешка, започвайки с Русия. Но, по отношение на Куба, например, какво можем да кажем това? Гърция се всъщност много по-лошо състояние, като че ли в Европейския съюз. А какво можем да кажем? Има натиск срещу тези две страни, за които говорим, да се борят с корупцията, а те правят всичко по силите им. Във всеки случай някак си установявам някаква връзка между въпросите. Не ме разбирайте погрешно. Но наистина тези две държави мисля, че трябва да станат членове на Шенген, но разбира се, не бива да забравяме и корупционния индекс. Председателя, благодаря. Сега може би е време да чуем и мнението на съвета. А преди това, вие, разбира се, госпожо, имате думата. Уотфорд. Е, няма да говоря повече по отношение на достъпа за документи. Искам да благодаря и на Карлос за наистина факта, че винаги се позовавате на предишния си опит. Много ни помагате в нашата комисия, когато разсъждаваме по различни въпроси, за да можем да правим препратки към различни теми, случили се преди няколко години. И това наистина е изумително, че пак се върнахме назад. Но допускам, че някак си се сблъскват всичките тези близки проблеми, които имаме със съвета по отношение на достъп или недостъп до документи. Може би не само на ниво комисия, но и парламент е, като цяло, така че може би господин Бузек може наистина да обобщи всички проблеми, които сме повдигали до сега е, на него внимание по отношение на комуникацията с комисията и съвета. Както господин Оваро каза, пък аз и по-рано при предишната обмяна на мнение казах, от правна гледна точка, оценката за присъединяване към Шенген не покрива сътрудничеството, въпросите свързани с сътрудничеството и тяхното правно измерение по отношение на България и на Румъния. Да, наистина тези две упражнения може би би трябвало да се свързват, но проблемът е, че този механизъм всъщност не бе променен, за да отрази проблемите 2007 година. И сега се прави един вид проверка за новите кандидати. И някакси не е възможно да се обхванат и тези други проблеми. Но още по-важно е новите оценки за Шенген – наистина да покриват и въпроси свързани с защита на данните, борба с корупцията и управлението. защото действително шенгенското право повдига въпроса за достъпа до данни и тук има притеснение. Намираме се там, където сме, разбира се, по отношение на нашия механизъм за оценка за членство в шенгенското пространство. Ако се върнем назад, разбира се, може би нещата не би трябвало така да стоят председателя. Преди няколко минути приключихме списъка с заявките за е, участие, но виждам, че непрекъснато има желаящи за изказване, нови, правят се нови предложения. Наистина, както чухме от докладчика, е, нещата са ясно, но господин Папа Николао и 30 секунди за господин Маринеско, но ще бъде добре да чуем и становището на съвета. Съвсем кратка бележка. Подкрепям казаното от господин Коелио, разбира се. Конкретни критерии са нужни, за да имаме достъп до шенгенското пространство и а, вярвам, че България и Румъния ще се справят. Да, разбира се, знаем за индекса за корупция, но мисля, че не само Гърция е високо, с по високи показатели по този индекс и други държави са представени с високи показатели. Моля ви, не правете непрекъснато препратки към Гърци, към всякакви гръцки, към всякакви европейски проблеми. Това е просто в отговор на господин Алваро. Председателя. Да, нали забелязахте, че той не прави и една грешка на езика. Господин е, Статистици ли екзиста, но потем са ле... Благодаря, господин председател. Има статистики, които не можем да отречем. и опровергаем. Въпросът е къде точно трябва да сме в статистиката, за да можем да се присъединим към Шенген. В никакъв случай е, не желаем да е, се използваме от контрол и от е, механизма за оценка, но естествено Въпросът за механизма и за контрола е свързан с правото на членство в Шенген, но господин Алваро е, по отношение на Румъния, мисля, че е, няма проблеми в това отношение. И би трябвало при всички положения от доклада е, да се изчисти този неприятен пасаж, в който хем се казва, че от една страна се хвалят определени политици, хем от друга страна пък ги обвиняват в корупция. Господин председател, само 30 секунди. Моля. Благодаря ви. Казва следващият оратор, господин Лухан. Не разбирам аргументите на съвета. Въпросът е, е защо ни се отказват документите и е, освен това съвсем директно трябва да поставим въпроса защо не получаваме достъп до информацията. Председателят Бусек трябва да поиска обяснение от съвета. Той трябва да ни даде аргументирани обяснения. И освен това, съвсем точно трябва да се определят критериите към, за присъединяване към шенгенското пространство. Парламентът, струва ми се, би трябвало да играе една по-активна роля при определянето на тези критерии. Председателят, да, аз ще А, Говоря с господин Булзек, естествено, и е, той ще го поиска, предполагам. Поне е, ще го помолим за това. А сега представителя на съвета. Благодаря, господин председател. От името на унгарското председателство ще направя кратък преглед на документите. През декември получихме запитване от парламента в това запитване бе представено пред Комитета на постоянните представители. На 20 декември бе взето окончателното решение по него. И в писмо до парламента изложихме как смятаме да предоставим достъп до документите. Предложихме да се приложи обикновената процедура – като се предостави достъп до документите на координаторите и на членовете на ресорните комисии. Това наше предложение не бе одобрено, затова потърсихме други възможности. Представихме ви ново предложение, което вие също не одобрихте. Имам предвид Европейския парламент. Парламентът отбеляза, че би предпочел хоризонталната процедура. Ние уважихме това негово искане и работим по въпроса. Искам да подчертая също така, че унгарското председателство работи по изготвянето на съобхватно решение. И е в интерес на вземането на такова окончателно решение през идната седмица ще се проведе съгласуване между двамата генерални секретари. То ще се проведе по инициатива на унгарското председателство. Надяваме се, че така ще можем да разрешим проблема. Полагаме непрестанни усилия, за да постигнем окончателното му разрешаване. Председателят, благодаря ви от името на Комисията по граждански свободи Докладът от представителя на съвета вече е получен. Аз лично съм в постоянна връзка с постоянното представителство на Унгария. Всички усилия, положени от настоящото унгарско председателство, се оценяват от нас. Тези усилия трябва да бъдат насочени и към постигане на крайно решение, т.е. до постигане на адекватна степен на отворено, открито сътрудничество между двете институции, така че парламентът да може да заеме становище на разумни основания. Това становище трябва да включва всички фактически елементи, относими към проблема – само така ще можем да стигнем до окончателна позиция. И във връзка с това оценяваме усилията на унгарското председателство с оглед на постигането на крайно решение. Доколкото разбирам, е било постигнато съгласие по предложението на докладчика господин Коейо за поставяне на крайен срок за предоставяне на документите. Ще поставим срок до 2 май. Ако чух и съображенията на господин Маринеско за срок 2 май, според него трябва да поставим по-кратък срок. Но, доколкото разбирам, няма възражения срещу пътната карта – която господин Коейо изложи в своето изложение за настоящата ситуация. Госпожа Вебер. Само 10 секунди. Не става въпрос между генералните секретари на институциите. Тези институции се имат политически лидери, които ги ръководят, а не от висшестоящи е, служители. Те са за да ни служат, а не да ни заместят. Тоест на ниво председатели трябва да се е, свърши тази работа. Дори имаме и председател на Съюза е, до председателя. Да, председателя Бузек именно заради това е призован той да поеме водеща роля от името на Европейския парламент. Този път е, става дума за това досие, но не само за него. Това е принципен въпрос. Съгласни ли сте, господин Коайо? Благодаря. Ще бъде кратък. Три неща. Искам да подчертая казаното до сега. Наистина искам да благодаря на унгарското председателство за усилията им да се разрешат проблемите. Разговарях по телефона с държавния секретар. Зная, че е, унгарското председателство се опитва да разреши проблема им. Желая всичко най-добро. Знаят вече каква е позицията на парламента, така че се надявам, че между парламента и съвета те ще спомогнат за да постигане на добро решение. И в никакъв случай не искам по макевелски е, да се действа, е, що се отнася до службите, но Наистина странно ми е, че унгарското председателство не му бяха казали от е, съвета какви точно споразумения сме достигнали преди това. Осъзнах този факт след като говорих с тях. Те стартираха преговорите без да знаят какво точно е предоставил съвета на парламента преди 4 години. Не мога да разбера защо това така стои. Е, защо именно този момент е, не бе упоменат по отношение е, достъпа до документите. На второ място, показаното от Софи Инфелд. Тя предложи документите да бъдат обществено достояние. За съжаление, не мога да бъда съгласна с нея по този въпрос. Разбирам, че някои от докладите по е, проблемите, свързани с, секретни въпроси, по гранищите, също така шенгенската система, развив, показват известна а, недостатъчност в системата и точно това в никакъв случай не може да попадне в ръце, които биха искали евентуално да злоупотребят с тази информация. Така че трябва част от тази информация да е класифицирана. Но аз бих искал тези класифицирани документи да бъдат на разположение на Европейския парламент. Мисля, че това е съвсем ясно трябва да разполагаме поне с онова, с което разполагахме преди 4 години, а не по-малко, може би дори с повече трябва да разполагаме сега, след като Лисабонския договор е факт. Ако не съм разбрала добре, София, много моля да ме извини. Ако това не казвахте, Софи, моля, извинете ме. И на последно, трето място. Що се отнася до казаното от господин Маринеско? Разбирам, че ако стигнем до положение, при което се изпълняват всички условия за представяне на доклада преди 2 май, ние трябва да го направим. Няма проблем да го направим през март или април, т.е. веднага, когато това условие е изпълнено. Не казваме, че ще го предоставим непременно след 2 май. Казваме, че ако съветът не ни предостави никакви документи, ние няма да чакаме повече от 2 май. Трябва да кажем каква е твърдата дата, около която се обединяваме, след която повече няма да чакаме. Това беше моето предложение. Благодаря ви. Госпожа Инфелд, сам накратко. Разбира се, не всички детайли трябва да бъдат публично достояние, но обществеността има право да знае какви са общите заключения по, примерно, разследването. Председателя, благодаря. Мисля, че представителите на съвета си записват всичките изказвания и бележки, особено последното е, изявление на господин Куейо. В такъв случай преминаваме към осма точка по отношение атаките срещу информационните системи и отмяната на рамковото решение на съвета. Докладчик, колегата ни, госпожа Моника Халмайер. Тази точка от нашия дневен ред засяга предложената директива относно атаките срещу информационните системи за отмяна на рамковото решение по въпроса. Предложеният текст се отнася до наказателно-правното законодателство, основано на член 83 от е, е, функционирането, договор за функциониране на Европейския съюз. Така че комисията сега ни дава първоначална идея за това е, как изглежда този текст. След това ще има дебат, но най-напред давам думата на госпожа Холмайер като докладчик. Благодаря, господин председател. Тази тема ме кара да се усмихвам леко. Защо? Защото всеки от нас ще е принуден да се занимава с подобни теми, ако някой сложи ръка на банковата му сметка. Става дума за проблеми, свързани с страници в интернет, с информационни системи. След дискусията за Wikileaks, институциите, предоставящи услуги по кредитни карти, банковите институции също бяха засегнати. Имаше големи дружества, чието сървъри също бяха засегнати. След Wikileaks проблемът наистина излезе на светлина, стана публично достояние. В Германия всеки месец се разработват по най-малко 1 милион нови троянски коня. Щетите от тези троянски коне възлизат на около 20 милиона годишно. Това е една доста значителна сума имаме основания да се опасяваме, че в бъдеще тя ще нараства. Закупуването на един така наречен ботнет днес струва не повече от 250 евро. Имаме основания да смятаме, че явлението ще се разпространи и ще обхване и още повече други информационни системи. Със задоволство отбелязвам, че комисията е направила законодателно предложение тази директива, ако бъде приета, ще ни даде възможност да се борим срещу компютърните престъпления, както и да хармонизираме съответното законодателство в Европейския съюз. Трябва да отбележа обаче, че тази директива е единствено началото на процеса на създаване на единна европейска нормативна рамка. Трябва да създадем такава рамка, ако искаме в бъдеще да приложим единен подход към този проблем. Ще ви дам за пример така наречения Cloud Computing – Мога да дам за пример и компютърни атаки срещу държавни информационни системи или, нека да уточня, атаки срещу информационни системи, стартирани от държави. Има пример за такива атаки, например от страна на Русия или Китай. Не на последно място трябва да се замислим как да защитим дружествата от атаки отвън Мога вече да изложа няколко плана и идеи в тази посока, както и няколко по-критични аспекта, върху които искам да се спра. Господин председател, упоменахте член 83, налагане на минимален размер на наказанието в случай на особено тежки правонарушения. Във връзка с това, може би ще трябва да се замислим за полицейското сътрудничество. То ще е необходимо в тази област – Радвам се, че ми предстои среща с докладчиците в Сянка. Заедно с тях и съвместно с комисията ще се опитаме да разработим подходящи предложения. Председателят, благодаря ви. Сега ще дадем думата на комисията господин Якоб Муратински. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За мен наистина е удоволствие да представя на Комисията по граждански свободи предложението, законодателното предложение, извинете, на Комисията относно атаките срещу информационните системи. Това е една първа крачка към отчитането на новата реалност, която е залегнала в член 83 алинея 1 от договора от Лисабон. Комисията излезе със свое предложение по същество, което доста красноречиво вече бе изложено от госпожа докладчика. Всеки ден се сблъскваме с този проблем. Той намира и широк отзвук в средствата за масово осведомяване. Интернет се превърна в основна инфраструктура която присъства в ежедневния ни ритъм. Ние все повече зависим от интернет на работното си място, като участници на пазара или като работници заети лица. Зависими сме от интернета и в къщи, в семейството. Във връзка с това зачестиха и компютърните престъпления. Това е явление с трансграничен елемент, което нанася щети както върху економиката, така и на отделните граждани. Всичко това са много сериозни основания за предприемане на съвместни действия, както от държавите членки, така и от Европейския съюз. Свидетели сме на това, че в редица документи за разработване на политики, като например Стокхолмската програма, се отдава все по-голямо значение на компютърните престъпления. В стратегията за вътрешна сигурност са очертани пет приоритета в тази област. Тя бе приета през миналата година от комисията. Извършена е и оценка на въздействието. за да се очерта историческото развитие на проблема през изминалите години. Много ярък пример в това отношение е атаката срещу Естония през 2007. Тя бе последвана от Литва през 2008. А през миналата година бяхме свидетели на такива атаки в 103 държави, в това число и държави от Европейския съюз. Миналия месец получихме информация за един нов много сложен вирус, с който се нападат, се атакуват информационните системи в индустрията бе публикувана и първата оценка на компютърните престъпления в индустрията. Оказва се в резултат от тази оценка, че подобни престъпления се извършват не само от отделни хакери, а и от организирани престъпни групи. Така наречените ботнетове могат да бъдат управлявани от разстояние. Така могат да се извършват широкомащабни, добре координирани атаки. Обикновено за тази цел се инсталира на компютъра на жертвата зловреден софтуер. Жертвата обикновено нищо не знае за това, разбира се. на основание на рамковото решение от 2005 година бе изработено и нашето предложение. То се основава и на изпълнението на решението излязло през 2008 година. В това решение се посочва, че все повече зачестяват компютърните престъпления, както и добре организираните широкомащабни атаки, наред с използването на така наречените ботнец. Нашето предложение е много целенасочено, много прецизно изработено. Не си поставяме амбициозни цели. Нямаме намерение и с основи да променим нормативната рамка относно компютърните престъпления. За тази цел са необходими много широко мащабни усилия на ниво Европейски съюз. Убедени сме, че в тези усилия трябва да се включи да се вземе предвид и конвенцията на съвета на Европа за компютърните престъпления. Целта ни е да се насочим най-вече към широкомащабните атаки върху информационните системи. Ето защо представихме и своето законодателно предложение. Каква е разликата между директивата и рамковото решение? В член 6 Незаконното а, проникване се дефинира като правонарушение. Това съответства и на Конвенцията на съвета на Европа. Член 6 цели защита на личния живот, защита на данните, както и защита на целостта на данните на компютърните системи. Основният, основните разпоредби се съдържат в член 7. Съгласно член 7 се криминализира използването на инструменти, като така наречените ботнец и други инструменти, използвани за подобни атаки. Важно е, че се криминализира не само използването на такива инструменти, но и тяхното закупуване и разпространяване. Така обхватът на разпоредбите включва не само лица, които използват такива инструменти, но и, например, ги разработват, продават или дават под найем на организирани престъпни групи. Член от предложението увеличава размера на наказанието. Според нас нарасна заплахата от компютърни престъпления. С, чрез увеличаването на размера на наказанието отправяме и политическо послание – политическо послание за по-решителни действия срещу подобни престъпления на ниво Европейски съюз. Максималният размер на наказанието бе увеличен от една на три години. Е, С две осложняващи вината обстоятелства. Първото – обстановка – при което се уточняват от 3 до 6 член правонарушения, свързани с използването на така наречените бот-нетове. Големи подобни нетове, които атакуват голям брой компютри. Е, второто осложняващо обстоятелство е свързано с извършителите, които използват чужда идентичност, за да осъществят атаката и нанасят сериозни щети на съответното лице, чието идентичност е, е открадната. Тук вече можем да говорим за кражба на самоличност, но няма смисъл да а, разглеждаме а, широкото правно понятие кражба на самоличност в нашия смисъл. Просто в този модел, който се отнася до компютърните престъпления, само той попада в смисъла на директивата. 14 член. Тук отговаряме до, до някъде на въпроса и бележката на докладчицата. Това е изискване изискващо увеличаване и усъвършенстване на сътрудничеството между правоприлагащите органи в държавите члени с задължението да се предоставя в рамките на 8 часа помощ, предоставяне на помощ при положение, че е поискане. Въпросните точки за връзки, за съжаление, все още не работят толкова резултатно, както бихме желали, затова искаме да се подобри обстановката в този смисъл. По-нататък, 15 ти член, задължение, което цели да създаде контекст, в която, който ще имаме възможност да разполагаме с сравними данни в Европейския съюз по компютърните престъпления. Необходимо е да разчитаме изключително много за сега от данните, които получаваме от САЩ. и нашите данни в Европейския съюз са далеч от достатъчни, така че вече стартирахме този процес, помощта на който ще имаме а, общи стандарти за а, събиране на бази данни. Това всъщност е най-основното от директивата. Очакваме с интерес конструктивен дебат с Европейския парламент по този въпрос. Дискусията е вече е стартирала в рамките на съвета. Надяваме се, че ще стигнем до положителни резултати, но несъмнено сме изправени пред случаи, в който редица държави членки осъзнават необходимостта за усъвременяване на съществуващите средства, но разбира се, съществуват и притесненията, които винаги са възникнали по отношение на наказателно-правните въпроси в отделните държави, членки, различни правни дефиниции и се надяваме, че парламентът ще подкрепи новите елементи, които ние сме въвели – и се надяваме, че ще продължаваме този дебат с държавите членки, съвета и парламента. Благодаря ви. Господин Боротински, благодаря ви от името на вашето изказ... за вашето изказване от името на комисията. Сега господин Алваро първи има думата. Благодаря, господин председател. През 2010 година бе прията Конвенцията на съвета на Европа относно е, киберпрестъпността. Е, Хубаво е, че съвета е, и комисията в момента започват да действат в тази сфера. Ние ще помагаме. Надяваме се, че ще можем да допринесем за подобряване на текста. Въпросът е дали по принцип се е, спазва и се възприема правилния подход. Въпросът е как точно да уредим нещата, да. Само наказателните състави и наказанията не помагат. Какво а, е, можем да предприемем срещу някой, който, да кажем, е на полуостров Крим и действа тук? Не. А, е, и въпросът е кой е в състояние изобщо да е, е, парализира, както беше случая с Литва през 2008 година, една цяла страна, заразявайки 20 000 компютри. Естествено, че това са е, много сериозни престъпления, срещу които трябва да се действа много категорично, много ефективно, но само с наказание нищо няма да постигнем. Естествено, че трябва да мислим и за сигурността на информационните системи. за това, че е имало хора, които са подкрепили Wikileaks, за това, че е имало фирми, които са помагали на Wikileaks, просто за да се постави американското правителство или да обърка нещата. Да, чуваме какво ли не много от а, атаките а, тук в Европейския съюз на практика са предизвикани, така да се каже, по искане, по желание, по нареждане на правителства е, извън Европейския съюз. Тоест ние имаме единични, отделни престъпници или извършители, но имаме и правителства, имаме държави, които също е, се ползват, е, така да се каже, от хакерските услуги и дават такива нареждания. Въпросът е, според мен, как да предприемем превентивни мерки. Тук стана дума за този комплексен вирус Тукекс. Това наистина е един по-специален случай. След като анализираме много добре е, този вирус, който действа, впрочем, е, така да се каже, физически, защото някой просто го е имплантирал този вирус. Чисто физически. И след като анализираме, както казах, извинете за вмъкването, след като анализираме всичко това и характера на вируса, вече трябва да помислим как да се предпазим, как да създадем съответната мрежа за сигурност, как да вземем превентивните мерки, за да се подсигурим. И въпросът е как бихме могли наистина да си сътрудничим по един разумен, по един смислен начин в Европа. Как е, е можем да действаме, е, имайте предвид, че НАТО си има е, нали, собствен център е, и нашата агенция, която би трябвало да се занимава именно с е, сътрудничеството и координацията на усилията в Европа, може да е, работи съвместно с центъра на НАТО. И така, е, трябва да диференцираме в зависимост от е, характера на и вида на извършителя. Отделни престъпници, е, извършители или институции, държави и трябва да уточним най-сетне съществува ли оперативна съвместимост операционните системи съвместими ли са и в такъв случай вече няма пречки за сътрудничеството. Важни са естествено и е, всички разпоредби, свързани с защита на данните, но когато говорим с експертите, а, разбираме, че не става дума за това дали Европа ще може да се защити от бъдещи атаки и как точно да се защити и така нататък, а по-скоро кога експертите са сигурни, че ще има такива атаки. Е, въпросът е кога точно <laughs> ще ни се случи е, непоправимото, както се казва, и ще се засегне и здравеопазване и много други сфери. Господин Фас има думата. Ich finde das an sich auch eine ähm, sehr gute Vorgehensweise. Благодаря ви. <clears throat> Мисля, че е много добре, че точно сега се занимаваме по-интензивно с компютърните престъпления. Присъединявам се към казаното от господин Алваро. Трябва да Действаме в две посоки. От една страна да вземем предвид наказателно-правния аспект. От друга страна обаче трябва да предоставим защита от подобни атаки. За целта трябва да предприемем по-активни превентивни мерки. Особено като се има предвид, че интернет е глобален инструмент. За това не ни остава нищо друго, освен да изградим мрежа за защита. И още един кратък коментар. В бъдеще, според мен, ще е важно, може би не на равнище нормативна рамка, да дооформим определенията на компютърни престъпления и компютърна война. Защото, да речем, понятия като фишинг или мобинг могат да бъдат поставени на съвсем друго ниво. А компютърните престъпления и компютърната война засягат много широк набор от сектори, в това число и банковия сектор. Трябва да вземем предвид, че в момента НАТО отделя внимание на проблема, особено когато става дума точно за банковия сектор и сигурността. Председателят благодаря, господин Молдер. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Само искам да насърча комисията да продължи с предложенията, Наистина, престъпленията от това естество са голяма заплаха и трябва да сме подготвени. Аз лично не съм оптимист. Ако днес се купи нов компютър или лаптоп, няма ли вече той да е устарял, защото нещата се развиват толкова бързо, че на практика всичко веднага устарява. Много често е необходимо да се променят е, правилата. Не е ли необходимо да има един постоянен механизъм, който да позволява да се, да се следи развитието в сектора? Благодаря. Благодаря. Докладчика дава думата на докладчикът. Благодаря на комисията за това, че ни представи много подробно намеренията си. Благодаря и на докладчика в сянка, господин Алваро, който представи целият широк спектър на е, е, сферите, в които трябва да работим и които трябва да обхванем. Естествено, че става дума и за здравеопазване, и за е, авиокомпании, полети и железници и така нататък. Е, на практика всички, всички е, сфери от живота са потенциално засегнати от е, този вид престъпления. Благодаря и за това, че се подчерта значението на инструментите за извършване на престъпленията, член 7, за това, че става дума не само за е, притежание, но и за разпространение и за използване на инструменти за извършване на тези престъпления. Има съвсем модерни системи, както знаете, е, и същевременно е, има и опити на банките да се предпазят е, от тези престъпления. Както знаете, има а, е, така наречените системи за тестове на банките, но тестове и в това отношение. Доколко а, е, целенасочено те проверяват е, системите си и и доколко така, можем да подпомогнем работата на всички тези специалисти и експерти, които работят именно по създаването на превентивни и защитни мерки за осигуряване на информационните системи. Хубаво е това, че се напомни и за необходимостта от свързване, сътрудничество на базата на операционната съвместимост на системите между отделните държави. Ние знаем, че а всъщност и комисията го знае, ще трябва да привлечем за активна работа много експерти, в най-скоро време смятам е, да помоля да се, докладчиците в сянка да се съберем, за да определим графика. Тъй като наистина много бих искала да е, помогнем колкото е възможно повече на комисията, която иска да определи един ясен график и точна рамка. Благодаря, госпожо Холмер. Ако няма друго, други желащи да взема думата, може би сега е момента да дадем думата на представители на комисията. Имате думата. Благодаря. Господин председателю, мисля, че чухме редица важни коментари от уважаемите депутати по отношение това как можем да водим борба срещу компютърните престъпления. Несъмнено, казаното от мен днес е наистина една директива по наказателно-правни въпроси. Това е едно много сериозна мярка, която ще бъде предприета от комисията, но разбира се, това не може да бъде магия, а просто едно средство за борба с това явление. Бих искал да насоча вниманието ви към наистина интензивната превентивна дейност, която е насочена към осведомяване на гражданите в Европа относно това как те сами биха могли да се защитят от риска на подобни атаки. Ние сме предприяли много сериозни действия в сътрудничество с Европол относно операционните системи и по Испанското председателство знаете, че имаше и заключение, свързане с много мерки за изграждане на център за борба с компютърните престъпления. Сега ще се прави и проучване. ЕНИСА също е агенция, която има такава цел, а именно координиране държавите членки, техните усилия и изграждане на инфраструктура за борба с подобни престъпления. Всичко това ви казвам, за да ви уверя, че наистина реакцията ще бъде съответна. Какво бихме желали да се дискутира в рамките на тази директива? Разбира се, основно с различните разпоредби от наказателно правен характер. Трябва да кажем, че наистина използваме компютърно престъпление или киберпрестъпление в два смисъла. Първо в Тесен, това са престъпления, правонарушения, които са възникнали и могат да бъдат извършени в среда на преди интернет. Ботнец не е имало, когато не, не е имало интернет, но може да се говори за различно прихващане, проследяване а, идентичността. Това са едни по-традиционни правонарушения, престъпления, които сега са облегчени от факта, че съществува интернет. И известното престъпление, свързано с нигерийските писма, вече са факт от толкова години. Те обаче ни заливат а, именно по а, електронната поща, но не това е нашето понятие, дефинирано в тази директива като компютърно престъпление или киберпрестъпление. престъпление. Очевидно, директивата ще има определени изключения, които ще бъдат разписани и уточнени по отношение на конкретни действия, които са наказуеми или не по определен начин, зависимост от правата. Разбира се, самите осигурителни дружества и фирми също ще имат своето участие. Благодаря ви. Това е едно уточнение, което исках да направя. Председателя, благодаря ви, благодаря господин Буратински. С това приключваме а, тази тема за сега. А сега ще продължим с девета точка, която според мен е последната точка по същество от нашата програма днес след обед по отношение единствения пазар за европейците. Докладчик е колегата ни господин Ван де Камп. Разбирам, че господин Фос ще го замести. А, нека само да ви кажа следното. Тази точка засяга проекто становище по за единния пазар за европейците инициатива, възприята от комисията ИМКО, която подготвя доклад собствена инициатива по отношение съобщението на комисията за единен пазар за европейците за създаване на конкретно способна социална пазарна економика с 50 предложения за подобряване на нашето действие, стопанска дейност и обмен един с друг, особено по отношение на Втора глава – възстановяване доверието чрез поставяне на европейците в сърцевината на единния пазар. И така ще изслушаме господин Фос от името на докладчика, който ще ни представи проекто становището, след което ще има и време за дискусия. Имате думата, господине. Благодаря ви. Първо трябва да извиня колегата Вилифанте Камп, който има много важни ангажименти, които не можеше да отложи и ме помоли да го заместя. Получихте вече един кратък е, проект за становище с пет точки и ние молим водещата комисия да приеме в е, окончателното становище на комисията относно единия пазар. За съжаление, Една голяма част от предвижданите промени за подобряване на положението на вътрешния, на единия пазар не се спазва от всички държави членки, така че ние ги молим да ускорят прилагането на новите правила. Процедурата е малко по-сложна, така че тя трябва да се изясни, трябва да се обясни на гражданите и ние се е, обръщаме настойчиво към държавите членки да ускорят е, своите действия по е, прилагането. Освен това, подчертаваме, че е необходимо да се извърши оценка на всички правни текстове, на цялата правна уредба във връзка с единния пазар. На пето място подчертаваме, че естествено трябва да се има предвид и ползата е, за европейската економика от е, високо квалифицирани иммигранти, от сезонни работници. Така че в тази връзка е, подчертаваме необходимостта от едни по е, добре премислени мерки в рамките на иммиграционната сфера това в никакъв случай не означава да се примирим с незаконните иммигранти, с нелегалната иммиграция. Напротив, ние, за да избегнем такива недоразумения, подчертаваме необходимостта от една по-добра превенция в това отношение и надежна защита и управление на външните граници. Благодаря на господин Фос. Госпожо Берже, желаете ли да вземете думата от името на комисията? Сред нас ли е въобще госпожа Берже? Имате думата. Благодаря, господин председател. Нека накратко се спра върху процедурата и върху подхода на комисията. Комисията представи акт за единния вътрешен пазар. Е, проектотекстът бе представен на 27 октомври. Дискусията ще се води до 27 февруари. На 8 февруари предстои конференция по темата, организирана от комисията. Тя ще се проведе в сградата Шарлеман. Работим в тясно сътрудничество с Комисията за защита на потребителите. Опитваме се да установим и сътрудничество с всички други ресорни комисии, които желаят да излязат със становище. За нас в момента е особено важно да приоритизираме мерките. Само така ще ни е възможно да формулираме максимално добра окончателна редакция на текста на акта за единия вътрешен пазар, който надявам се ще бъде публикуван през март. Председателят благодаря на комисията. Господин Молдер. Е... Поне нещичко искам да кажа. Може би е, по отношение бележката за сектора услуги. Необходимостта да се превърне този сектор в по-европейски. Това вече е казвано. Мисля, че няма защо да насърчаваме комисията да работи повече в тази насока, защото то е ясно и мисля, че през следващите седмици е необходимо и ние да насочим повече вниманието си към това. Председателя, благодаря. може би господин Фош ще каже няколко думи накрая. Благодаря. Благодаря и за предложението, господин Мулдер. Мисля, че трябва по-силно да заложим наистина на този интерес в бъдеще. Става дума не просто в кавички за становище по някакъв доклад. И доколкото мога да преценя ситуацията, мисля, че Другата ресорна комисия ще се концентрира върху това, което изложихте и това ще направим и ние. Председателят, благодаря на господин Фос. Комисията желая ли да добави нещо? Не, добре. Тогава можем да преминем към точка разни въпроси. Нека ви припомня, че срокът за внасяне на предложения за изменения е сряда, 9 февруари, 12 часа на обяд. Гласуването в нашата комисия ще се състои на 28 февруари, а гласуването в комисия ИМКО е заплановано за 7 март. Става дума за гласуването за проектостановището относно единия вътрешен пазар. Господин Фос, желаете ли да добавите нещо? Да, благодаря. Що се отнася до графиците за заседанията, мисля, че трябва да поговорим и на по темата и на 14 февруари и на 17 март. Това ми възложи моята група. Разбира се, знам колко е трудно да се направи график. Но и самите депутати сравнително рано си правят личните графици, затова в последствие е доста трудно да се определят дати за заседания на ресорните комисии. Но все повече сме склонни да провеждаме тези заседания в Страсбург. Мисля, че трябва да се концентрираме върху Брюксел. Мисля, че а, на 16 март, например, а, точно в този ден след обед, присъствието ще е подобно на днешното. Ще има едва ли не трима депутати в залата. И мисля, че подобни заседания не трябва да се провеждат в отрязък от деня, в който въобще не може да се проведе вече дискусия. Това не съответства на сериозността и важността на обсъжданите теми. Така че не трябва да насрочваме тези заседания за отрязъци от деня, когато повечето от нас вече са си тръгнали. Председателят. Да, графикът на нашата комисия наистина е много натоварен. Тази седмица имахме три заседания и ние сме единствената комисия, която редовно провежда и извънредни заседания в рамките на пленарната сесия в Страсбург. Наистина имаме проблем с натоварването, но ще взема предвид коментара ви за датите на заседанията. Приемам, че правите това предложение от името на господин Декамп и от а, името на НП. Но ще трябва да дадем писмен на отговор, защото ще възникне проблем с графика. Гласуването в комисията ИМКО е насрочено за 7 март. Това значи, че последната ни възможност да внесем становище, така че да допринесем за нещо за този доклад, ще бъде 28 февруари. но ще видим дали ще можем да дадем писмен отговор във връзка с датите на заседанията. Нека повторя, смятам, че тази седмица наистина беше много напрегната, така че няма да обсъждаме разни въпроси. Датата на следващото ни заседание е 14 февруари от 7.15 вечерта до 9 часа вечерта в Страсбург. Предвидено е отново извънредно заседание. на 28 февруари от 15 до 18.30 часа в Брюксел. Ще проведем и допълнително заседание, което подлежи на потвърждение. То ще се състои на 16 март, 15 до 18.30 часа в Брюксел. Предвидено е и още едно такова заседание на 17 март от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30 часа, също в Брюксел. Това е всичко за сега. Благодаря ви за свършената работа. Благодаря също и на единствените двама оцелели, госпожа Зипел и господин Фос. Желая ви приятна събота и неделя и до скоро! Sure, but